нарушаването на правата на човека е част от нашия диалог с различните страни, това число и Еритрея. Еритрея не продължава да нарушава своите задължения и не спазва основните права на човек. Ние призоваваме за конкретни действия като, либер... като освобождаване на затворниците, от две, които са в затвор от 2001 година, особено господин Давид Исак, гражданин на Европейския съюз и Еритрея. Европейския съюз повдига тези въпроси и на международни форуми, на заседания на съвета по правата на човека на ОНЕ. Ние призоваваме Еритрея да съдейства на специалния докладчик и да им се осигури достъп до Еритрея. Заедно с това ние смятаме, че работата с Еритрея е най-добрият вариант по различни причини. Първо, защото диалогът дава възможност да се подчертава необходимостта от промени във всички области и да се постави акцент върху необходимостта да се спазват правата на човека. Изолацията в подобни случаи рядко дава добри резултати. Втори, е, диалогът е, ни дава възможност е, да оказваме подкрепя на населението и да подобряваме техните условия на живот. И най-сетне, защото диалогът дава принос за мира и стабилността в страните и региона. Напоследък беше постигнат известен напредък. През декември 2004 година правителството на Еритрея обяви, че предишното неопредел... предишният неопределен срок на военната служба ще бъде не повече от 18 месеца за новият набор. Това е напредък тъй като предишната неограничена военна служба беше основен фактор за миграцията. Решението трябва да се изпълнява. Сега трябва да направим всичко възможно да намалим натискът върху Еритрея. Там има проблем с продоволствието и липсата на економически перспективи и възможности. Най-красноречиво доказателство за отчаянието е бягството на млади хора, които често предприемат опасно пътуване за Европейският съюз и с лесна плячка за трафикантите. Ето защо проекта за развитие на Европейския съюз, които в момента се осъществяват в рамките на Трансевропейския фонд за развитие на стойност 35 милиона за периода 2008 до сега, е предимно за селското стопанство и продоволствената сигурност. Вторият сектор е управлението с акцент върху изграждането на капацитет и достъп до правосъдие, особено посредством местните съдилища. Нашата помощ е чрез проекти, а не подпомагане на бюджета. Процедури на стриктен контрол – имат за цел помощта да отиде при хората, да създадат работни места и да се намали бедността. Не се предоставя подкрепа на Централното правителство в Еритрея. Що се отнася до програмирането на помощта в рамките на 11-я фонд за развитие, разговорите продължават. Предвижда се помощта за развитие на Европейския съюз да подпомага социалното и економическо развитие, в това число чрез осигуряване на по-широк достъп чрез възобновяеми енергийни източници. По този начин ще създадат повече работни места и ще се осигури повече поминък за хората от Еритрея. Подкрепа за дейности, свързани с управлението, насочени към устойчив економически развит. Освен помощта чрез Фонда за развитие Европейския съюз предвижда тематични фондове с цел изграждане на капацитета на формалните и неформални организации на гражданското общество, които работят в областта на социалните, економически и културни права. Въпреки, че контекстът осигурява минимална видимост, диалогът с недържавни фактори насърчава плурализъм и ще засили участието на гражданите в средносрочен и дългосрочен план. Няколко думи и за миграцията. Еритрея е много важна страна по происход, като се подобри поминъка на гражданите в Еритрея. Помощта за развитие ще према, ще спомогне и за премахване на първопричините за миграцията. Еритрея е активен участник в процеса от Хартум. Според него правата на човека, отнасящи се до мигрантите и бежанците, ще се решават така както беше записано в декларацията, подписана в Рим през ноември миналата година. Помощта ни за развитие трябва да се разглежда и в регионален контекст чрез регионални проекти Европейския съюз ще осигури по-добри връзки между Еритрея и региона. Последните събития в Йемен са повод за тревога и могат да има сериозно отражение за стабилността за региона и Еритрея, която е от другата страна на Червено море подкрепата на Европейския съюз за населението ще намали неговата уязвимост и податливост към радикализация и помощта трябва да се разглежда като принос за стабилността в региона. Очаквам да чуя вашето мнение за взаимодействието и диалога с Еритрея. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар Мимица. Следват изказвания от името на политическите групи. Господин Штиер. Благодаря, господин председател. Еритрея е наистина една от най-бедните страни е, в света. По индекса на човешкото развитие тя е почти на последно място в класацията. Само няколко страни я следват, но те са с много малко население. 30% от кандидатите за политическо убежище идват именно от Еритрея. Непрекъснатото погазване на правата на човека продължава вече от доста дълго време. Като че ли това е Северната Корея на Африка или най-големия затвор на света? В 17-я фонд за развитие на Европейския съюз наистина се обърна внимание на развитието на селските райони в тази страна, на изхранването, никой, разбира се, не подставя под съмнение необходимостта в Еритрея да се изпрати помощ, но не бива тази помощ да помага на диктатурата. Тя трябва да помага единствено на населението. Същевременно трябва да се работи за правата на човека. Това трябва да се включи в 18-та програма за развитие. При координирането на външната политика и политиката за обща сигурност, това също трябва да се има предвид. Не можем да гледаме на политиката за развитие като някакъв заместител на ОПСО. Еритрея трябва да започне да зачита правата на човека. Благодаря, господин Штир. За две минути госпожа Валенсиан. Благодаря, господин председател. Еритрея е наистина една забравена страна в един континент, който е почти забравен. Същевременно, когато провеждаме своите дебати, ние също много рядко се сещаме за Еритрея и много малко сме направили за нея макар че това е страна с един кръвожаден диктатор. Това е наистина един затвор на открито. Ако говорим за Еритрея, обаче то не е защото толкова ни вълнуват правата на човека, а защото се оказва, че има много еритрейци, които напускат страната си и се превръщат в емигранти. След това искат обежище. Истината е, че за това говорим за Еритрея. Мака държава 6 милиона, но само миналата година около 300 хиляди еритрейци напуснаха страната си. Много от тях са съвсем малки, 15, 16, 17 годишни. След това стига до различни лагери за бежанци, често се оказват жертви на трафикантите и на организираните изтезания на Синайския полуостров. Това, което казва комисията, е добра новина, но не знам дали помощта, която заделяме, стига наистина до еритрейците, дали всъщност тя не поддържа статуквото на диктатурата, как да сме сигурни, че тези пари всъщност не влизат в джоба на диктатора. Същевременно, ако говорим за убежището, да, много от гражданите на Еритрея имат нужда от това. Те са жертвите на изгнанието – Нека да отворим своята територия, за да може тези хора да живеят що годе достойно. Струва ми се, господин комисар, е, че започваме да приличаме на тези богати, които искат друг да решава проблемите на останалите. Благодаря, госпожо Валенсиано. Господин Хенкел, мога да се съгласи с всичко казано до тук, най-вече с онова, което току-що каза госпожа Валенсиано. В повечето случаи се спираме единствено върху симптомите. Същото въжи и за Еритрея. Страната се управлява от корумпиран, човеконенавистен диктаторски режим – затова, според мен, трябва да разгледаме възможностите за допълнителни санкции спрямо Еритрея. Обеден съм, че трябва да поемем ангажименти за санкции в онези области, където за отговорните лица ще проистекат преки последици – Можем, например, да наложим забрана за влизане на територията на Европейския съюз, да запорираме имуществото на определени лица в чужбина. Можем също така да насочим вниманието си и към онези в страната, които изпращат децата си в елитни американски европейски училища. Благодаря, госпожа Бесера Бастеречия. Благодаря, господин председател, господин комисар. Еритрея е подписала споразумението от Котуно, с което се задължава да спазва основните права и свободи. Но от 1993 година това изобщо не е демократична страна. Ако някой си мисли, че е възможно да има демокрация в такава страна, той очевидно се лъже. Това е една страна, която живее непрекъснато в извънредно положение. Имаме произвол, изтезания, религиозните свободи не се признават. Освен това се финансират и поддържат терористични групи. Еритрея е някакъв вид Афганистан в Сахара – но ние можем да се обърнем и към съседните на Еритрея държави, защото много от еритрейците наистина напускат страната си, бягат в Европа. Много от тях се оказват на Синайския полуостров и могат да ви разкажат ужасяващи истории. Същевременно е, знаем, че много могат да чуят виковете на своите близки, докато ги измъчват. Да не говорим, че им запават косите с бензин и какво ли не още. Отвличат хора, искат откупи и измъчват жертвите, докато не им се плати. Някои от тях наистина са освободени, но така или иначе Еритрея не може да продължава с това управление. Необходимо е приобщаващо управление, както ни каза Банки Мун, Не може да се позволява такова незачитане на правата на човека. Благодаря на колегата за минута и половина, госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че, да благодаря за това, че се взе решение този въпрос се включи в дневния ред. Процесът от Хартум имаше за цел да започне диалог. 312 милиона всъщност предвидени за помощ изчезнаха. В крайна сметка бяха предвидени 120 и накрая 52 милиона. Какво стана? Е, Еритрея е сред втори, е втората по големина нация, чието граждани е, пътуват към Европа по Средземно море. Необходимо е да се засили капацитета на правителството да се бори срещу трафиканте на хора. Те казаха, че всъщност отговорността за трафика носят от Запад. С кого искате да работите? С корумпираното правителство ли? има опасност да се финансира нова вълна репресии в страна, в която вече дори не знаем колко са журналистите в затвора. Втория проект е свързан с укрепване на капацитета на съдебната система. Да, това е необходимо. Конституцията не се прилага и няма наказателен кодекс. С кого ще се работи? Кампания за осведомяване. Кого ще финансирате?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 днешните разисквания за Еритрея, най-вече защото господин Мимица пое ангажимент за сътрудничество за развитие с Еритрея. Сумата, която той упомена за тази област е впечатляваща. Явно има връзка с бежанците от Еритрея. Бихте ли могли да ни дадете повече информация за плановете за сътрудничество за развитие с Еритрея? В миналото страната е била финансирана по Европейския фонд за развитие, но голяма част от средствата не бяха освоени, тъй като е невъзможно да се инвестира в широко мащабни инфраструктурни проекти в държава, в която просто не може да се работи в която хората биват заробвани поради принудителната военна служба. Сега предприемате втори опит за финансиране на Еритрея, но смятате ли наистина, господин комисар, че тези средства ще бъдат освоени през следващите пет години? В момент, в който обосноваваме сътрудничеството за развитие, с борбата срещу миграцията, не мисля, че ще постигнем някакъв успех. Защо? Просто не се опитаме да свалим режима в Еритрея и да подобрим условията на живот там. Благодаря, госпожа Джеймс. Благодаря. Само преди 9 дни колегата Гил говори в пленарна зала в Страсбург и каза, развиващия се свят няма нищо общо с помощта. Развиващия се свят е важен само като търговия. Това виждаме и с Еритрея, която има ужасяваща история, що се отнася до човешките права. Всъщност 2011 година е отказано влизане в страната и си има американски репортер – тази седмица Европейската комисия се обърна към президента на Еритрея с молбата да освободи различни журналисти и блогери. Но нека не се заблуждаваме, нека не бъдем лицемери, като говорим за помощта за развитие, защото какво става? Уждаваме помощ, след това е, се опитваме да се справяме с миграцията, пилеят се средства без да има никаква отчетност и много често накрая се оказват наказани невинните, а виновните на тях всичко им се разминава. В Еритрея също времено имаме отвояване – на брутния вътрешен продукт. Това е богата страна. Там се извлича никел, калай, злато. Защо не използва собствените си ресурси? Еритрея просто трябва да диверсифицира економиката си, да не зависи единствено от мините. Хората имат нужда от сигурност и от сигурност на работното си място за да се избавят от бедността, но чуждестранната помощ не помага за това. Какво искаме ние в замяна на помощта? Струва ми се, че ние не предприемаме правилните стъпки. Благодаря ви. Благодаря ви. Да, колеги Полгезио. Благодаря, госпожо Джеймс. Господин Говори си за критерии за предоставяне на помощ на Европейския съюз, но политиката за развитие и взаимодействие с Африка и Еритрея е провал. Тези 300 милиона за Еритрея са неприемливи, тъй като знаем, че парите няма да спомогнат за подобряване е, на живота на хората. Те ще отидат е, в джобовете на корумпираната администрация. Ние искаме всички, за всички общностни фондове да има контрол, а също така и да има проекти за хуманитарна помощ, да се да се види доколко се спазва целите и доколко е прозрачна процедурата. Трябва да кажем пределно ясно, че има опасност да платим два пъти чрез масовата иммиграция, беше казано и повторено. Е, тези хора емигрират заради несправедливостта в тази страна. Благодаря господин Боргезио, господин Адактус. Благодаря, господин председател. Днес в парламента обсъждаме помощта за развитие за Еритрея, обсъждаме и нарушения на правата на човека от страна на режима там. Нека ви припомня една цифра. 5000. Във вторник, на 2 юни, ще изтекат 5000 дни от задържането на Давид Исак и хвърлянето му в затвора. Това е шведски журналист, който е в затвора от 2001 година насам и няма никаква възможност за връзка с външния свят. Живее при ужасяващи условия. Наистина трябва да окажем натиск върху диктаторския режим в Еритрея. Обединеното кралство и Канада предприеха действия за предотвратяването на налагането на задължителни данъци от страна на представителствата на Еритрея по света. Мисля, че трябва да спрем финансирането на диктатурата в Еритрея. Освен това, ще трябва да се намеси и съветът за сигурност на ООН. Какво можем да направим, за да сложим край на незаконните действия от страна на режима в Еритрея? Имам предвид данъците, които се налагат на гражданите. Нека честно заявим, че този режим е диктатура. Нека обвържем помощта си с условие за спазването на правата на човека. 5000 дни изтекоха от хвърлянето на Давид Исак в затвора. Затворите в Еритрея са пълни и с други невинни хора, които са задържани там поради убежденията си. Сега е настъпил моментът да наложи много по-строги санкции на режима в Асмара. Благодаря, госпожа Киенджи, за две минути. Благодаря, господин председател. От началото на 2015 година повече 10 000 еритрейци стигнаха до бреговете на Италия. Десетки хиляди бягат от Еритрея и се оставят в ръцете на безкрупилни трафиканти и загиват в опасно пътуване. И много често те дори ние не виждаме лицата на много от хората, които стигат до нас. Тази страна се управлява от години от една и съща група. Еритрейците страдат и ние трябва да подкрепяме процеса на развитие на страната. Ето защо, господин председател, хуманитарната помощ, която се осигурява за Еритрея в рамките на проекта, който сме дефинирани тук, трябва да се сложи край на мълчанието. Ние трябва да водим диалог, насочен към умиротворяване, да говорим без табу, без да премълчаваме истините. Нека да настояваме за процес на демократизация, като държим на своите ценности. Много е важно също така да сме сигурни, че помощта ще стигне действително до гражданите и ще бъде от полза за тях. Трябва да гарантираме присъствието на хуманитарни организации, за да се подобри условията за живот. Не можем да не обръщаме внимание, господин председател, на последиците от липсата на нашия интерес. Нека да поемем отговорността за развитие на мира. Това означава да тръгнем по пътя на диалог, да сложим край на мълчанието. Благодаря. Благодаря, госпожо Киенджи. За една минута господин Ояждовски. Пане przewodniczący, dziękuję bardzo. Европа... Благодаря, господин председател. Европа наистина има своите задължения спрямо Еритрея, защото положението там е плачевно. Има диктатура, има огромни социални проблеми. Знаем, че това е страна пострадала от своя колониален опит. Точно за това имаме своите задължения. Свободният свят трябва да отстоява свободата, да се бори с погазването на човешките права, да помага на населението. Същевременно, като казвам помага, имам предвид контролирана помощ. Съгласен съм с тези, които са на мнение, че трябва да се направи оценка на актуалното състояние, не можем да си позволим да пилеем европейски пари. Благодаря, господин Оеждовски. Госпожа Спинели. Благодаря, господин председател. Вече е, са ясни благодарение на Вигилик, по който Европейския съюз иска да сложи край на мигрантите. Ще се използва сила при тръгване на корабите от брега. Заедно с това се подпомагат економически диктатурите с надеждата, че те ще спрат потоците от мигранти. Миналата година бяха, излязаха съобщения за правата на човека. Когато четем докладите, е не е лесно да се направи връзката. Европа или ги оставя в либийските лагери, или ги оставя в ръцете на трафикантите. Не знам вие как се чувствате, но знам как се чувстват бежанците. Осъдени да се борят срещу стени, които е изградила Европа на юг. Председателят, благодаря. Господин Сабалиус. Госпожа Сабалиус. Благодаря, господин председател. Господин комисарят и колегата ми от Швеция говориха за Давид Исак, шведски журналист, който от 2001 година насам се намира в еритрейски затвор. Той е там от почти 5000 дни. Това са почти 14 години. По данни на Amnesty International, той е единственият европеец, който е хвърлен в еритрейски затвор поради убежденията си. Дипломатическите усилия не се овенчаха с успех. Давид Исак не бе освободен. Президентът на Еритрея заяви, че няма никакво намерение да образува съдебно производство. Заяви също така, че изобщо не се интересува от позицията на Швеция по въпроса. Швеция не предоставя бюджетна подкрепа на Еритрея. Заявихте, че не я предоставя и Европейският съюз. Какво възнамерява да предприемат Комисията и Европейският съюз, за да бъде освободен този европейски гражданин от затвора в Еритрея? Благодаря за една минута, господин Епитидеус. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, Еритрея е страна в Африка, с която Европейския съюз иска да развива отношения, но виждаме, че има непрекъснато злоупотреба с правата на човека. За това и е необходимо да се запитаме каква е външната ни политика. В крайна сметка е добре да развиваме отношения с страните, но дали трябва да го правим с тези, които са недемократични, които погазват нашите принципи? Може те да са важни, но ми се струва, че трябва да внимаваме със страни, и като Турция, Албания, Косово, защото те искат да се присъединят към Европейския съюз, но това може наистина да свали доверието към Европейския съюз. Ако искаме да ни се вярва, трябва да пазим принципите си. Господин Фрунзулика за една минута. Микро. Опитайте друг микрофон, каза председателя. Благодаря. Помощта за развитие на Европейския съюз трябва да има за цел да достигне до най-нуждаещите се. И делегацията на Европейския съюз трябва да следи много внимателно използването на тези средства. Има нужда от засилване на политическия диалог с правителството за правата на човека по член 8 от споразумението Котоно, като се и засили подкрепата за правозащитниците. Комисията за разследване на правата на човека, като че ли не получава никакво съдействие от властите и дори няма достъп до страната. Това ни тревожи относно решението да се отруи по за Еритрея няма никакви данни за това, че в страната се, се променила ситуацията с правата на човека. Европейския съюз трябва да преустанови помощта, докато комисията на ООН получи достъп до страната, за да направи оценка на ситуацията. Благодаря. Благодаря, господин Фрунзолика. За една минута, господин Демесмакер. Благодаря. Белгийският държавен секретар, отговарящ за миграцията, заяви по радиото, че броят на молби за обежище от граждани на Етиопия и Еритрея се е удвоил тази година в сравнение с 2014. Нерядко тези хора загиват, прекусявайки Средиземно море. В Белгия се одобряват молбите за обежище на немалко еритрейци но е сравнително малък броят на онези, които успяват да напуснат страната. В индекса за развитие на ООН Еритрея заема едно от последните места. Приветствам поетия от вас ангажимент, господин комисар, за подобряването на положението там но не мисля, че трябва да подкрепяме режима в Еритрея. Трябва да подкрепяме гражданите. Подкрепата ни трябва да е обвързана с условия за спазване на правата на човек. Благодаря, госпожа Халтала. Благодаря, господин комисар. Е, вие бяхте прав, че не бива да изолираме Еритрея, но как да работим с режим, който, както и да го разглеждате, е един от най-репресивните в света. Сигурно Еритрея ще бъде една от трите страни в най-голяма изолация. Може наистина да се сравнява с Северна Корея – не трябва ли да помислим за по-новаторски начини на сътрудничество? Мога да ви дам пример с Международната федерация на хората с увреждания. Те имат проект дори в Северна Корея, за да помагат на хората там. Предполагам, че по този начин е възможно да се влезе в страната и да се убеди правителството, че той има полза от отварянето и и накрая, господин председател, имаме междуправителствени орган за развитие за африканските страни. Нека има регионално развитие. Благодаря, госпожо Халтала. Господин Штугер за една минута. Благодаря. В Холандия гражданите пре... страдат от непрекъснато увеличаващи се данъци. Представете си как се чувстват хората, когато им се каже, че Европейската комисия отпуска 300 милиона за правителството на Еритрея, страната, която е на последно място в класацията за свобода на пресата. Как можем да обясним това на гражданите на Холандия? Благодаря ви. Благодаря, господин Стюхер. За една минута госпожа Гомеш. Arbitrárias, incluindo a do cidadão В Еритрея произволно биват задържани лица, в това число и шведският гражданин Давид Исак. Ограничава се свободата на изразяване, забранени са политическите партии, принудителният труд и принудителната военна повинност за неопределен период от време също са практика там. Европейската комисия възнамерява да увеличи помощта си за развитие за Еритрея, но този план, според мен, ще доведе до пълен провал, тъй като не можем да пренебрегнем факта, че гражданите страдат поради действията на режима там, не може да се подпомага един режим, който потъпква демократичните ценности. Вашият план просто ще се провали. Трябва да изискаме повече от еритрейската страна. Господин Панцери. Благодаря. Аз не бива да се очудваме, че Еритрея е пример за противоречията в политиката за развитие на Европейския съюз. Защо? Предоставяме повече средства за подпомагане на страната, за да спрем беженския поток, да се решат социалните проблеми и заедно с това правим това в страна, в която правата на човека се нарушават. Много трудно да се излезе от това противоречие защото непредоставянето на средства ще влуши ситуацията на най-нуждаещите се, но предоставянето им при тези условия е, означава, че няма гаранция, че те ще стигнат до нуждаещите се. От какво имаме има нови условия в предложението на комисията? Помощта за развитие трябва да се придружава от наблюдение на ситуацията и да се е, отвори главата за правата на човека. Само тогава може да се приеме решението на Европейската комисия. Благодаря, господин Панцери. Преминаваме към спонтанните изказвания. Само двама колеги са се записали в повече извън времето, което е определено за тези изказвания. За това ще дам думата на всички, но моля да се вмествате във времето за изказване. Госпожа Магинес, благодаря, господин председател. Трябва да говорим за Еритрея, за всички тези държави, където има корупция, където хората биват хвърлени в затвора, подобно на шведския гражданин. Госпожа Халтала излезе с предложение за намеса от наша страна в тези държави, без средствата да попадат в ръцете на корумпирани субекти. Днес сутринта говорихме за Етиопия, говорихме за борбата на страната срещу Боко Харам за това, че там трябва да се подпомогнат хора, които нямат достъп до вода, до храна, нямат покрив над главите си. Господин комисар, с право казахте, че трябва да се справим с тези проблеми. В противен случай няма да можем да се справим с миграционните потоци. В наш интерес е да решим тези проблеми по места. Дори и политиката ни да се провали, трябва да продължим да се опитваме, за да подобрим условията на живот на най-засегнатите. Благодаря на госпожа Магинес, господин Капуто. Ситуацията в Еритрея засяга и Европа, която е изправена пред извънредната ситуация с мигрантите. Повечето от еритрейците нямат надежда за бъдещето си и Мъже, жени, деца тръгват, живеят в много труден живот. Обедине, Обединените нации показват, че правата на човека системно се нарушават. Европейския съюз трябва да води диалог с Еритрея, за да се решат, да се премахнат първопричините за беженския поток, но заедно с това трябва да се работи за възстановяване на правата на човека. Господин Мариас. Господин председател, Еритрея е на първо място, може би, в Африка по лишаването от свобода на журналисти. Да не говорим, че вече в Еритрея хората нямат достъп до интернет. В 20 години продължава да е в действие извънредното положение. Бедността, насилието карат хиляди да напускат страната, да бягат и да търсят приют в Западна Европа. Трябва Еритрея да се върне към демокрацията и върховенството на закона. И помощта за развитие е необходимо да помага на бедните там, а не на олигарсите. Олигарсите трябва да си дадат сметка, че ако продължава така, помощта ще спре. Благодаря, господин Мариас. Имахте още няколко секунди използвах чукчето, само защото говорихте прекалено бързо и преводачите не се справяха. Господин Яковчич. Netko je jako dobro usporedio i rekao da Eritreja je sjeverna тук беше казано, че Еритрея е Северна Корея на африканския континент. Това е страна, която не зачита правата на човека. Ние знаем това много добре. И по тази причина очевидно имаме нужда от балансирана политика. Мисля, че това, което каза комисаря Мимица в своята реч, а именно, че този баланс няма за цел да осигурява средства за властите, а за да се изпълняват проекти, които ще помогнат по някакъв начин на населението да подобри своя живот и да останат в, и ще ги задържи в страната им, за да не а, тръгнат на опасно пътуване в Средизем, Средиземно море. Ето защо изразявам подкрепата си за този проект. Благодаря, госпожа Петер. Благодаря. Ситуацията в Еритрея е много тревожна. Мисля, че дори в Северна Корея едва ли се ограничават в толкова голяма степен свободата на медиите. Изобщо не може да се говори за такава в Еритрея журналистите са преследвани, но също така и тези, които изповядват религия различна от признатите в страната, да не говорим, че всички се страхуват от задължителната военна служба, която може да продължи до безкрай и където се изложен на всякакви физически и психически изпитания – но как да говорим за помощ за развитие? Какво развитие, когато не се зачитат правата? Еритрейците са готови на всичко, за да напуснат страната си. Готови са, защото не желаят да живеят при тези ужасяващи условия. Но сега това вече е европейски проблем и ние трябва да го решим. Господин Кели. Вече от доста време насам призовавам за преосмисляне на помощта за развитие, най-вече за корумпирани страни, управлявани от автократични режими. Еритрея е един чудесен пример за подобна държава. Там от 1981 година не се е сменяло правителството, в страната не се провеждат избори, няма независима съдебна власт, няма конституция, няма и свободен печат. Какъв е смисълът да се предоставя помощ за развитие на подобни държави? Така само подпомагаме режимите там. Вместо това би трябвало в краткосрочен план да подпомогнем бежанците, да им гарантираме поне до някъде прилични условия на живот. А на Еритрея следва да предоставяме помощ за развитие единствено, ако спазва поне основните права на човек. Благодаря края на спонтанните изказвания. Господин Шваб. Благодаря, господин председател, господин комисар. За нас, за Европейския съюз, Еритрея е истинска дилема. Там се ограничават правата на човека, ограничава се свободата на печата, както и други основни свободи. И това поставя под въпрос сътрудничеството за развитие с тази страна. От друга страна обаче, нещо, което стана видно и по време на днешните разисквания, имаме голям интерес от това да предоставяме помощ за развитие на еритрейците, които живеят при много тежки условия. Така ще им дадем възможност да останат в страната си, вместо да бъдат примамвани да прекусяват Средиземно море от каналджийски банди. Затова, господин комисар, трябва да приложим балансиран подход. Не може просто да увеличим бюджета за помощ за развитие. Тази мярка трябва да бъде придружавана и от други действия, с които да гарантираме отправянето на ясно послание към режима, а именно, че ще предприеме мерки за подобряването на положението там. Благодаря на господин Шваб. С това приключихме с спонтанните изказвания. В края на разискванията думата има господин комисар Мимица. Съгласен съм с изразената тревога относно диктатурата и нарушението на правата на човека в Еритрея. Не бива да забравяме много трудния контекст, в който работим. Имаме два варианта да прекратим всички програми за развитие или да насочим усилията си помощта ни да бъде насочена към нуждаещите се. Ние смятаме, че е по-добре да работим с Еритрея чрез различните инструменти, с които разполагаме. Разбира се, ние ще продължим да следим внимателно ситуацията с правата на човека в тази страна. Отбелязах вашите призиви. Те ще се отчетат, когато се разработва националната индикативна програма за Еритрея в рамките на 11-та програма за помощ, за да се помогне на хората и да се премахнат първо причините за миграцията. Отбелязахме и предложението за по-добро използване на възможностите за регионално развитие и присъединяване към е, на европейските санкции срещу режима в Еритрея. Не бива да забравяме, че основната ни цел е да подобрим живота на населението и по този начин да допринесем за стабилизацията на тази страна. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар Мимица. Разискванията по тази точка приключиха. Преминаваме към следващата изявление на съвета и на комисията кибератаки срещу медиите, ново равнище на заплаха за киберсигурността. Приветствам с добре дошла <clears throat> министър Кълнина Лукашевица.